Good morning, Добро утро, уважаеми колеги. Можем да преминем към осма точка от дневния ред. Контрол на делегирани актове и мерки за изпълнение. Днес отново ще разговаряме за директивата за управители на фондове за альтернативни инвестиции – ще разгледаме съответно фондовете, управителите. Спомняте си, че при контрола миналата година обсъдихме препоръките на ЕОЦК по паспортите, свързани с тези фондове. Тогава препоръките бяха да се ограничи обхвата по отношение на 6 държави, които включваха Гънзи, Хонг-Конг, Джерси, Швейцария, Сингапур и САЩ. Същевременно беше решено, че ЕОЦК трябва да излезе с допълнителни насоки за завършване на оценката на първата група страни. ЕОЦК актуализира своите препоръки през юли 2016 година. Бяха обхванати 12 страни с оценка по държави. Днес ще чуем резултата от тази втора актуализирана оценка. Съгласно член 67, комисията трябва да приеме делегирания акт в срок 3 месеца след получаване на положителното становище на ЕОЦК. Тук е представена комисията и съответно ЕОЦК ще им дадем думата за кратък увод. Стивън. Благодаря ти, Роберто. Уважаеми членове на Европейския парламент, дами и господа. Много ми е приятно, че председателя на ЕКОН ни покани, за да представим дейността на ЕОЦК по паспортите във връзка с альтернативните инвестиционни фондове и предоставянето на паспорти на неевропейски страни. Ще говоря и за следващите стъпки, но първо нека да ви напомня какъв е контекста на нашата работа. Политическото решение за тези фондове беше взето през октомври 2010 година. Ние решихме, че е приоритет изработването на становище за неевропейските страни. Също така решихме, че ще направим оценка на тези страни по-отделно, а не амблок. Е, според нас това беше начина да се извърши точна оценка на различните критерии по директивата. Освен това, решихме, че трябва да се направи разграничение между неевропейските страни, които желаят паспорт и достъп до пазари, и неевропейските страни, които работят с европейски фондове и управители. При тази индивидуална оценка ние разработихме една обхватна методика за оценка въз основа на критериите по директивата. Тя включваше защита на инвеститорите, нарушаване на пазара, конкурентоспособност и наблюдение на системния риск. Сама, самата директива гласи, че когато според ЕОЦК няма съществени пречки по тези четири елемента, ЕОЦК трябва да излезе с положително становище. Разбира се, ние сме направили своята оценка само от регулаторна и надзорна гледна точка. Може да има и други въпроси, като данъчната област или мерките срещу изпиране на пари, но тях не сме разглеждали. Първите ни препоръки бяха оповестени през юли 2015 година. Направихме оценка на 6 на европейски страни – Гързи, Хонг-Конг, Джерзи, Швейцария, Сингапур и САЩ. Всъщност страни, които не са членки на ЕС. трябва да се каже, че няма съвършен начин за подбора на страните не членки на ЕС, но ние сме се съобразили с тяхната дейност до тук. Освен това сме имали предвид и националните режими за частни инвестиции, натрупания опит, опита с ЕС и националните органи за контрол. Първото ни становище беше положително, що се отнася до предоставяне на паспорта и на Гързи и Джерзи. Швейцария също беше оценена положително в контекста на определени законодателни промени, свързани с правомощията на националния регулатор. По останалите три юрисдикции не стигнахме до категорично становище. Решихме, че ще изчакаме докато се приеме необходимото законодателство. Така ще можем да разгледаме и други фактори, като отражение върху пазара, когато се предоставя паспорт. През декември 2015 година Европейската комисия ни помоли да проучим две допълнителни теми – ефикасността на изпълнение в юрисдикциите извън ЕС и предварителната оценка за очаквания приток на фондове в Европейския съюз от съответните юрисдикции извън Европейския съюз. Бяхме помолени да направим оценка на още 6 юрисдикции извън ЕС. Ето защо на 18 юли тази година ние оповестихме второто си становище, направихме оценката на 12 страни извън ЕС. Това становище беше положително за паспорт, предоставен на Канада, Гърнси, Хонг-Конг, Япония, Джерзи, Сингапур и Швейцария. ЕОЦК отбелязва обаче, че и Хонг-Конг и Сингапур работят с режими, които улесняват достъпа на ПК и ПЦК само от някои държави членки на ЕС. В случая с Австралия установихме, че няма съществени пречки, които да водят до нарушаване на пазара. Освен това, всички държави членки получават тъй наречения клас Order Relief, който в момента се предоставя само на някои от тях. Разгледахме и САЩ, що се отнася до конкурентоспособност и пазарни нарушения, решихме, че няма съществени пречки за тези фондове. Но в случая с фондове, които се предоставят от представителите на професионални инвеститори би трябвало да се мисли за възможния риск неравни условия между управителите на такива фондове от С и извън С. Ето защо предоставения паспорт ще бъде различен, ако го сравняваме с условията за достъп до пазара на други участници. Европейските институции разглеждат мерки за намаление на споменатия риск. Бермуда и Каймански острови, тук не можахме да излезем с категорично становище. И двете страни в момента приемат нови регулаторни режими, така че оценката ще трябва да ги разгледа, когато те се финализират за остров Ман ЕОЦК реши, че е трудно да се направи оценка дали е изпълнен критерия защита на инвеститора. В бъдеще, краткосрочно, ние ще работим в следните три области. Първо, ще продължим оценката на Бермуда и Кайманските острови, за да стигнем до категорично становище дали да им се предостави паспорт – на второ място ще започнем оценка на трета група страни, не членки на ЕС. На трето място ще работим за изпълнение на правилата по рамката, зададена от съзаконодателите, когато паспортът се предоставя и на една или повече страни, не членки на ЕС. В този случай ще трябва да разчитаме на засилено сътрудничество в надзора. Мисля, че ние можем да работим за отваряне на европейските финансови пазари към юрисдикции извън ЕС. Готов съм да отговоря на вашите въпроси и да изслушам вашите забележки. Благодаря. Много ви благодаря, Стиван. Свен Гетнер от комисията. Good morning. Добър ден, благодаря господин председател, благодаря уважаеми членове на комисията за това, че ме поканихте когато обсъдихме първата информация от страна на ЕОЦКП миналата година. Вие казахте колко е важно да се направи цялостна оценка на възможностите за прилагане на това законодателство в съответните държави. Казахте, че трябва да се види въздействието върху конкуренцията и да се разгледат аспектите свързани с данъчното облагане и прането на пари. Взимайки предвид всичко това и взимайки предвид факта, че само малък брой държави са оценени, комисията реши да въведе нови срокове за действие от страна на ЛЦКП, в рамките на които ЛЦКП да направи оценка на по-голям брой държави. Както каза Стеван, през юли тази година получихме оценка за съответните държави и сега ние правим оценка на информацията от страна на ЛЦКП. Виждате, че има цялостно подобрение, що се отнася до прилагането на разпоредбите на директивата към третия държави. В същото време ЛЦКП е, е изправена пред трудна задача. Трудно е да се намерят данни, трудно е да се установи точната методология с цел да се види доколко ще има изкривяване на пазарите или пък проблеми с конкуренцията. Опитваме се да преценим дали съответната трета страна може да гарантира и необходимия надзор, за да няма изкривяване на правилата. Могат ли надзорните органи да разчитат на регулаторите в трети държави за това, че ще се прилагат правилата? дали е на лице основата за добро сътрудничество. Освен това, разглеждаме дали съответната трета държава ще може да се справи с е, извънредни неочаквани промени, като е, някои е, специални потоци. Вече беше казано, че директивата изисква от третите държави да спазват конвенцията на ОИСР за съответните модели. Освен това се изисква да се обменя информация, както и да се е, спазват е, политиките свързани с прането на пари. Вашата комисия, освен това, каза, че трябва да се разгледат е, критериите свързани с лоялната данъчна конкуренция и нарушението на действията на пазарите. Това обаче не е част от портфейла на ЕОЦКП и комисията се занимава с тази оценка. Както знаете, Европейската комисия провежда една цялостна стратегия за справяне с проблема за данъчното избягване. Опитваме се да изградим сътрудничество в рамките на единия пазар, но и сътрудничество с държави извън ЕС. В тази насока и в тази връзка комисията представи индекс за резултатите на третите държави. Към края на годината пък ще приемем списък с данъчни юрисдикции, които не желаят да сътрудничат с нас. Тъй като предстои да се направи цялостен анализ на много различни въпроси, ние не можем да финализираме прехвърлянето на директивата, за която говорим към трети страни. Тъй като действаме в една сложна политическа среда, ние се опитваме да действаме предпазливо и се опитваме да не прибързваме, що се отнася до пълното прилагане на директивата АИФМД към третия държави. По-настоящем не е разумно да се прави цялостна оценка на положението. Комисията иска да прецени изпълнението на всички критерии на първо ниво, както и да вземе предвид коментарите от ваша страна. Ще проявим интерес към вашата позиция по различните въпроси. Бих искал да ви благодаря за вниманието. Благодаря, казва председателя. Аз лично смятам, че също трябва да се действа предпазливо. Сега ще дам думата на нашите депутати. Първия изказал се ще е нашия докладчик Сирпа Пиети Кайнен. Благодаря, господин председател. Благодаря на двамата представители на ЛЦКП и на комисията за изказванията. Мисля, че нашия подход е, е добър Мисля, че спазваме принципа на предпазливост, защото знаете, че искаме да направим всичко както трябва. По-късно ще е трудно да се внасят промени. В тази връзка три въпроса. На първо място, току-що чух, че комисията заяви, че оценката продължава и е твърде рано да се направи цялостна преценка, но аз бих попитала следното. Доколко е надежна информацията, която имаме и доколко можем да разчитаме на съответните местни органи, що се отнася до надзора и сътрудничеството. На второ място, нещо, което обсъждаме тук, но което не е част от оценката на ЛЦКП, правилата срещу прането на пари, тяхното изпълнение и всички въпроси, свързани с данъчното облагане, които стават все по-важни. Тук бих искала да попитам следното. Колко време ще отнеме оценката точно на тези въпроси? И на следващото място, какво за вас би представлявало необходимото ниво на сътрудничество в съответната държава с цел да имаме наистина равнопоставеност и кой ще преценява как ще се прилагат правилата във връзка с паспорта. Неодавна говорихме за различни проблемни въпроси. Кажете ни, моля, в какви срокове ще се работи, когато се изготвят паспортите. Мисля, че за сега работата е успешна. Мисля, че е добре да не прибързваме и да приключим всичко едновременно, вместо да правим индивидуални оценки. Благодаря, Перваш Берес от името на социалистите. Благодаря. Лиза Ферера се занимава с това досие, а само поемам штафетата. Благодаря на комисията и на ЕОЦКП за това, че е взема отношение по нещо, което междувременно се развива. Ние чухме двете изложения, разбрахме какви са възможните трудности при издаването на тези паспорти. Тогава, когато самото законодателство не е съвършено. Някои от регулаторите на финансовите пазари са изключителни новатори. В това отношение искам да благодаря, че беше повдигнат въпроса за данъчната политика и борбата срещу изпирането на пари. За нас е ясно, че това е Изключително важна тема при крайната оценка за това дали да се даде паспорт. Струва ми се, че в края на краищата нищо не може да бъде решено, независимо от оценката на ЕОЦКП, преди е, комисията да е направила своята оценка, за да види дали няма проблем с данъците или прането на пари. ЕОЦКП Пепе обяснява, че в Бермуда и на други места все пак има проблем в това отношение. Има известна опасност от пране на пари. Затова и трябва това да се разгледа много внимателно. Същевременно пропорционалността, възможността за надзор също понякога са под въпрос. Вие казахте, че има неравно третиране на държавите членки при достъпа до пазарите в Сингапур и Хонг-Конг. Това също трябва да се обмисли. Имам и още два въпроса въздействието на този паспорт върху пазара в самия Европейски съюз. Направили ли сте такава оценка? И последният въпрос, който може би трябваше да започна. През март знаем, че може би ще се задейства член 50 от страна на Обединеното кралство. Същевременно Гързи и Джерзи са две от страните, за които казахте, че няма проблем с паспорта. Не, ето това е динамична ситуация. Тя става и проблематична. Thank you. Благодаря, Саят Камал. Може би няма да мога, казва господин Камал. Искам да благодаря на вас, господин председател, и на ЛЦКП и на комисията. Миналата година, когато говорихме по този въпрос, ние се изказахме за допълнително становище относно функционирането на паспорта. Забавянето, което имаме сега и забавянето на транспонирането в някои държави членки прави оценката малко по-трудна. Ние подкрепяме подхода за съответната страна и смятаме, че трябва да се прецени доколко се изисква такъв паспорт, доколко ще има достъп в третите държави, доколко ще е добра регулацията. Освен това, подкрепяме по силата на член 67 от директивата ЛЦКП да се произнесе по достатъчно голям брой държави преди да започнем законодателна процедура. Тук има предвид най-вече член 67, 5 и 6. Критериите за оценката на различните държави са в регламента на ниво 1. И много се говори, е, говореше по този въпрос е, в предходните месеци. Парламента смята, че ние трябва да се постараем третите държави да минимализират рисковете и да имат достатъчно добро ниво на защита. В списък се включват елементи свързани с защитата на инвеститорите, мерки за справяне с системния риск, изисквания за сътрудничество, премахване на пречките пред добрия надзор – ЕОЦКП прави надзор на всяка една от страните и нашите притеснения сега са взети предвид. Има и специална оценка относно САЩ. Искам да попитам ЕОЦКП до каква степен може да се приложи паспорт на две нива. Освен това искам да попитам и какво смята ЕОЦКП за така наречения бъдещ режим за частно пласиране по-настоящем в тази връзка се говори за пет юрисдикции и това е нещо добро. Мисля, че колегите трябва да дадат положителна оценка въз основа на информацията, която ни се подава. Мисля, освен това, че всички трябва да работим по-бързо, за да преминем към системата на даване на паспорти на третите държави. Благодаря. Благодаря. Госпожа Виеринг. Благодаря. Добър ден. Имам четири въпроса. Какви са следващите стъпки от страна на комисията с оглед на положителната информация от страна на ЛЦКП? що се отнася до прехвърлянето на паспорта към ограничен брой трети държави. Ще приеме ли комисията делегирани актове, за да даде възможност за прехвърляне на паспорта към ограничения брой трети държави или пък комисията смята, че трябва да се разшири списъка с трети държави допълнително преди да се прехвърлят тези паспорти. Какво смята комисията? Що се отнася до важната цел а именно да се генерират възможности за растеж и за инвестиции от страна европейски инвеститори при ниски ставки на лихвите. В тази връзка ЕОЦКП направила ли е оценка на въздействието върху третите пазари? Искаме да попитаме дали ЛЦКП е, е направил това, дали е изпълни обещанието си от декември и какви са резултатите. Дали има необходимост да се оценява конкурентоспособността на европейските инвестиционни фондове в контекста на режимите на трети държави. Какво смята комисията относно Брексит? и даването на тези паспорти на трети държави. С оглед на изказването на Тереза Мей, можем да предполагаме, че Великобритания ще напусне единния пазар. И в тази връзка, смятате ли, че Великобритания може да получи такъв паспорт? Комисията автоматично ли ще даде този паспорт на Великобритания, възоснова на факта, че Великобритания вече спазва разпоредбите на директивата? Или пък ще има някакъв друг подход? по-нататък. Как ще проработи системата на управление, след като тези паспорти са дадени? Как ще гарантираме, че тези държави, след като са получили паспорта, ще продължат да спазват изискванията и какъв ще бъде въобще процеса в тази връзка? Благодаря. Благодаря. Някой от името на Обединената левица Питах за обедената левица. От името на зелените Свен Гиголд. Благодаря, господин председател. Мисля, че дебат е много навременен. Твърде дълго нашата комисия не работеше по въпросите свързани с паспортите, еквивалентността, ние работихме по друго законодателство, изчаквахме съответното законодателство, сега е време да говорим за изпълнение. Има два много важни въпроса. И всичко това придобива политически оттенък. На първо място имаме много по-категорични цели, що се отнася до данъчното облагане и борбата с прането на пари, тези инструменти, свързани с еквивалентността, могат да бъдат използвани, за да окажем натиск. Нека да не проявяваме наивност. Мисля, че е много важно комисията да представи ясна стратегия за това как искаме да използваме правилата за еквивалентността и за паспортите, за да постигнем своите цели във връзка с финансовите престъпления. На второ място, Брексит. Ако чуете това, което се говори в Великобритания, и тук се обръщам към Саед, някои твои колеги Саид казват, че Великобритания трябва да бъде данъчно убежище много близо до единния пазар. Нека да не проявяваме наивност. Не трябва да позволяваме да се създават прецеденти, които в хода на преговорите биха довели до следното да се даде еквивалентно условие за участие на трета страна в случай, че и при положение, че то не се дава на някои други. За това не трябва да се създават прецеденти и никой не трябва да вярва, че прецедентите от миналото могат да продължат да се прилагат без да има обмисляне и то внимателно. Тук имам предвид Великобритания, естествено. И това е логично. Така че трябва да сме много предпазливи относно прецедентите и никой не трябва да приема за даденост, че ще има логично продължаване на правилата. Мисля, че трябва да се говори по много по-политически начин, отколкото е било до сега. И един конкретен коментар относно насоките и методологията на ЛЦКП. Що се отнася до прилагането на паспорта по директивата към а, трети страни. А, имам предвид член 67.4. Този член описва основните пречки, защита на инвеститорите, нарушаването на пазарите, защитата и наблюдението на системния риск. В вашите насоки обаче вие действате много по-ограничено и избирате само някои от елементите, а на други обръщате гръб. Затова искам да попитам дали правилата, с които разполагаме относно левариджа и възнаграждението, е, се взимат е, на сериозно. Е, знаете, че тези два аспекта бяха включени в директивата по искане на парламента след много яростна съпротива от страна на Великобритания. Въпреки всичко успяхме да прокараме някои от нашите желания. Защо обаче правилата не се взимат в пълна степен предвид, когато говорим за даването на, на тези паспорти на трети държави? Обяснете, моля, и институцията ЛЦКП е и комисията, към вас се обръщам, обяснете, моля, защо не се прилагат стрикно правилата, що се отнася до оценката на еквивалентността, защото става дума за достъп до общия пазар. Е, ще гарантирате ли, че ще има по-цялостна стратегия и ще гарантирате ли, че вашите насоки ще включат всички аспекти, за които се бори парламента? Благодаря. Благодаря. Не виждам а, е, а, колеги от а, е, Европа на нациите, свободите и а, Европа за свобода и пряка демокрация. Така че ще чуем отговорите сега. Да, благодаря. Благодаря за тази положителна оценка на нашата работа. Нека да отговоря на редица от въпросите, които бяха повдигнати. Данъчните въпроси най-вероятно ще бъдат адресирани от комисията. Аз лично ще се спра повече на регламента, на надзора върху изпълнението. А данъчните въпроси очевидно ще дарят на малко по-късно на дневен ред, когато комисията се заеме с тези въпроси. И така, много е важно да осъзнаем, че не става дума за еквивалентна система, която предлагаме е, под формата на помощ във връзка с директивата. На практика, когато говорим за еквивалентна система, тогава вие приемате общо взето всички правила, всички правила, включително и по отношение на контрол и надзор в дадена страна. Когато става дума за оценка от гледна точка на паспорта, е важно а, всичко това, което а, съществува а, по отношение на регламентирането и регулирането в дадена държава членка, да е в съответствие с съответната страна, която е подлежи на оценка. Така че това са правилата по отношение на регламентирането и надзора. А, Националният е, регулатор е, трябва да е, FMD. And for example, да подготви меморандура за разбирателство и в такъв случай в този меморандум всъщност се фиксират и съответните изисквания и при договарянето Европейския съюз държи на спазване на изискванията. Има различия между Хонг-Конг и е по отношение на инвеститорите на търговските инвеститори в търговията на древно различията са с нашата система в Европейския съюз. Това за нас е необичайна позиция, но от гледна точка на властите в Хонг-Конг това е нещо, което би трябвало да може да се включи в надзора от страна на Европейския съюз и да не бъде пречка. Така че, когато става дума за системата за паспорта по отношение на Хонг-Конг, ние си запазваме правото да можем да блокираме, така да се каже, системата от по отношение на търговията на древно. съществува съвместимост между фондовете в САЩ и европейските фондове, които преместват дейността си в САЩ, както и в обратната посока. Американските фондове за Европейския съюз. Така че тук можем да говорим за реципрочност. Разширяването на паспорта е приемливо не за всички фондове от САЩ, но за тези, които предлагат публично ценни книжа. Въпросът за Брексит и връзката с дебата, който водим в момента, ще направя два коментара. Първия коментар – идентични е, молби. Е, е, естествено, трябва да се има предвид и контекста и е, някои технически особености, но е, е, е, всъщност е, предлага определени разпоредби във връзка с достъпа, а това е именно темата, която ние обсъждаме в момента, така че по този въпрос естествено и в рамките на преговорите с Великобритания ще се говори за това как точно разпоредбите и условията за достъп ще работят в двете посоки. Би трябвало да имаме предвид, естествено, и капацитета по отношение на прилагането и влизането в действие на тези разпоредби. Това ще бъде вторият важен момент. Вие казвате, че ЕСМА няма нужда да се съобразява с данъчните и е, паричните въпроси но също но когато говорим за конкуренция, за системен риск на пазара, параграф 4 и член 67, който бе споменат многократно, се свързват и с данъчната политика и трябва да имаме предвид и членове 37 до 41, които всъщност се отнасят до правилата за забрана на пране на пари Така че всички елементи, е, свързани с правилното функциониране на паспортите е, в съответствие с е, е изискванията, са изключително важни. Е, да, е, ЕСМА ще взема отношение по въпроса. Това са въпроси, които са описани съвсем точно. Това е, така да се каже, предварителното условие, е, което е записано в е, е, уводните бележки, във въведението. 67.4 многократно бе споменато във връзка с азиатските страни. Тук става дума най-вече за критерия за конкуренцията и би трябвало да имаме предвид определени ограничения, наложени от ЕСМА. когато се извършва оценката от страна на комисията. Благодаря комисията. Нека да започна с въпроса е, относно Брексит е, и начина по който това ще повлияе на нашата работа. Е, бяха споменати различни сценарии. Всеобхватен и предпазлив е подходът. Паспортът по отношение на трети страни се основава най-вече на един задълбочен анализ, а това изисква време как точно ще е, работи, е, така да се каже, цялата система, свързана с е, паспорта, е, как ще се подготви. Бе споменато вече, че, че е необходимо е, подписване на меморандум за разбирателство. Е, ние все още не знаем всъщност как точно това ще се отрази на а, а, паспорта а, и какви ще бъдат а, евентуално някои от осложненията. Вие в а, вашата комисия Многократно сте обсъждали въпросите свързани с борбата срещу прането на пари. Има и е, определени списъци, е, подготвени от комисията. Така че в това отношение, както и по отношение на, естествено на данъчните въпроси, те са свързани с прането е, на пари, е, ще се работи в бъдеще. Е, и е, данъчната проблематика, прането на пари ще засегне естествено и е, темата паспорти. Още е, е рано е, да навлизаме в детайлите, тъй като нещата са в процес на е, подготовка. Госпожа Питикайнен, никой от вас не говори за сроковете. колко време ще е необходимо за този процес. Бихте били е, така любезни да отговорите и на въпроса за сроковете. Господин Махарс. Струва ми се, че комисията би трябвало да вземе отношение по този въпрос. До голяма степен всъщност нещата зависят най-вече от процеса на работа в комисията във връзка и с данъците. Да, аз казах вече, че са необходими определени задълбочени анализи, най-вече по отношение на прилагането на някои нарушения и деформации на пазара. Междувременно имаме извършени проучвания, които одобряват част от мерките, които сме планирали но нещата все пак не са изцяло в наши ръце. Имаме е, ограничени контролни функции. Е, бихме могли да фиксираме някакъв е, крайен срок, ако бяхме в състояние самостоятелно да решаваме нещата и да работим, но в това отношение сме ограничени, така че не бих могъл да посоча крайен срок. И така, благодаря много за тази дискусия. По отношение на подхода ми се струва, че вече споделихме вашето мнение. Казано бе, че ще трябва да се работи допълнително по въпроси, свързани с данъчната данъците и е, прането на пари. Е, не е много приемливо за нас в комисията да се предприемат някакви стъпки и да се приемат някакви решения по отношение на паспортите, които да кажем са в противоречие с е, останалите принципи за развитие на пазара и, и економиката, така че е, очевидно е, ще трябва да продължим с е, дискусиите и анализите на някои от критичните е, за е, пазара сектори, като този, който тук ще обсъдихме.

Dear colleagues, Скъпи колеги, нека да минем към точки 9 и 10. Секюритизациите с. темата. Ако си помняте, е във връзка с АПС предложението имаше повече от 400 изменения в края на юли. Междувременно вече докладчикът ги е проучил и би могъл да предложи някакво решение, за да се намери обща база по-нататък за работа. И така давам думата на докладчика Пол Танк. Благодаря, господин председател. А, когато постигаме съгласие в този парламент, а, би трябвало да имаме предвид така, изводите, които трябва да сме се извадили от финансовата криза и да обезвредим токсичните практики и ценни книжа. Трябва да предложим един правдоподобен отговор на грижите, на въпросите, които вълнуват участниците на пазара, а и потребителите. Тоест, поставяме въпроса върху надежността, върху качеството на секюритизацията. Много неликвиден е пазара. Това бе установено веднага след кризата. Е, трябва да е, търсим начини за диверсификация на риска, е, за намаляване на системния риск и да търсим начини да повишим доверието в секюритизацията. имаше проблеми в САЩ и Върховният съд трябваше да се произнася по е, редица въпроси, свързани с е, Така че сега конкретно вече на измененията, които бяха внесени, има предложение на социалисти и демократи за това, че този твърде не ликвиден пазар би трябвало да бъде много прозрачен. Това е важно условие, естествено. Но същевременно има и групи и колеги, в Европейския е, парламент, които желаят най-вече е, е, едно добре осъразмерено предложение, едно реалистично предложение, което да работи на пазара, което да отговаря и на условията и правилата за правилна работа на пазара и да има предвид естествено и прозрачността. Така че много от така, елементите, които трябва да съобразим, трябва да са подчинени естествено на разбирането, че търсим качество, търсим стабилност има и различия по отношение на конкретните проценти, които се предлагат 5, 25 до 50 която става дума за сертифициране на трети страни, до санкциите също ще трябва да търсим начин да комбинираме отделните елементи. Най-малко тези, които са най-съществени. Ще говорим и за обезпечените с активи търговски ценни книжа, за начина по който ще е, подходим към тях е, е, и за това как ще постигнем по-голяма прозрачност и финансова стабилност и на спонсори, и на инициатори, Да, и затова основната ни цел е ясна. Въпросът е как ще я постигнем с конкретните мерки. Основната цел е да постигнем едно добро функциониране на този твърде неликвиден пазар. Добро функциониране, включително и в време на криза. Е, нещата изглеждат така, сякаш е, е, разглобяваш една машина и след това се опитваш отново от отделни елементи да направиш машината, да я сглобиш пак, така че тя да бъде сигурна, стабилна, включително и при лоши климатични условия, ако става дума за автомобил. И така, много внимателно проучих измененията, аз също и чух обясненията на различните политически групи. Въпросът сега е как вече ще постигнем така, компромисното решение и как ще постигнем съгласие в парламента. Предстоят все още разговори и много работа. Пабло Сава е, е първият докладчик сянка. Да, благодаря. Благодаря на докладчика е, за доброто сътрудничество, но не само на Пал и на останалите докладчици в Сянка. Благодаря също. Благодаря и за всички е, изменения, които бяха внесени. рамките на капиталовия пазар е всъщност изключително важен елемент, когато говорим за секюритизацията. Много важно е да не забравяме, че пазара на секюритизацията трябва да бъде устойчив и по време на финансови е, и пазарни кризи. Защото ако не е, е устойчив, е, тогава се генерират огромни загуби, които знаем, че и до ден днешен след кризата 2007-2008 година се отразяват неблагоприятно на процесите. Имам ще почетая два момента финансова стабилност и устойчив растеж. Това е целта, която сме си поставили е, при разглеждането на темата. съществуват е, различни подходи. Докладчиците в сянка е, така, предлагат различни е, подходи, но докладчикът от моята група обръща внимание най-вече на чувствителните е, е, моменти. Включването на а, така, прозрачността, на пресекретизацията в а, като особено чувствителен и а, нежелан елемент, а, но трябва да бъдем реалисти. А, капиталовия пазар а, трябва да бъде, а, така да каже, е, каналът, който е, е, да прокарва възможности за различно реализиране и за реализация на различни интереси. Трябва да се обсъдят и проучат различните възможности за да не е, повтаряме грешките, които вече сме допускали в миналото. Необходимо е едно правилно съотношение срочните, синтетичните секуритизации. А, а, те са особено важни за малките и средните предприятия. Струва ми се, че именно това е възможност а, да гарантираме отпускане на а, кредити при по-благоприятни условия. Ако не преценим добре нещата, свързани с а, матюритета, така да се каже, ще накажем, ще санкционираме, санкционираме малките и средните предприятия. Задържане на риска, а, а, ограничаване на риска, това е целта, която преследва и комисията. Естествено, ние трябва да разглеждаме нещата в глобален контекст. И така, това са основните моменти, на които исках да обърна внимание. Е, ще се радвам на коментари от наша страна. Много ви благодаря. От Маркарас е следващия оратор. Господин председател, госпожи и господа, колеги, благодаря и на двамата докладчици, както и на докладчиците в Сянка за доброто сътрудничество. Свързвани желанието да направим така секюритизацията един важен елемент от единния пазар. В момента, в който решим да строим автобан, за 4-5 души да кажем, се отпускат средства за 8 Airbags въздушни възглавници и след това пък започват оплакванията, че автобана е само за 10 км в час. Твърде ниска скорост не си струва и инвестицията. И така. По тази причина ние бихме искали всъщност да свържем нещата най-вече с реалната економика, с, с реалистичните и реалните потребности. Прозрачността естествено е важен елемент, но приложимостта, сигурността са особено важни. И именно този баланс сигурност и приложимост трябва да се постигне. Той все още не е постигнат. От една страна данните за регистъра, за които би трябвало да се предоставят от една страна от ЕСМА и да се гарантират също като надежни данни от ЕСМА, очевидно допринасят за повече сигурност, но тук има неща, които трябва да се подобрят. Същевременно има и все още много различни мнения по отношение на секюритизацията на трети страни. Според мен знака за ОПС секюритизация би трябвало да се отнася до всички. Не можем да кажем, че всички стари секюритизации, така да се каже, са лоши, токсични, а пък всички нови са добри. Не, няма такова нещо. Така че знакът се отнася и за стари и за нови. И третият аспект, според мен това е нашият основен проблем в момента. И това ще бъде и решаващо за успеха на предложението. Тези 5% задържане на риска, моето предложение е, е свързано с е, едно писмо на комисията, е, в което се излагат мотивите на комисията да предложи именно тези 5%. Да, добре. Тогава, така да се каже, органът на европейските надзорни, общият европейски надзорен орган потвърди това решение. След това ЕСМО обаче реши, че е, не е много добро това решение с 5%. Е, някъде между 5 и 25% е, според мен трябва да се търси правилния процент, защото по този начин, като повишим този процент, ще можем да намалим атрактивността на отклоненията на, от правилата Естествено, че е много важно да се увеличи е, и, и е, сигурността, е, но време трябва да сме много внимателни, тъй като прекаленото повишаване на процента за, за така да се каже, по отношение на това задържане на риска ще доведе до увеличаване на непривлекателността и отдръпване от е, е, инструмента, който според мен може да свърши чудесна работа, но трябва да намерим правилното ниво. Благодаря, господин Мортен Месеншмит. Благодаря, господин председател. Благодаря и на двамата ни докладчика. Благодаря на господин Танг, който беше моят докладчик по темата. Хубаво е, че има напредък. Огромен брой изменения, все още се опитваме да анализираме всички тях, особено последните предложения. Трябва да кажа обаче, че си остават области, в които сме на много различни мнения. Вие искате да се прояви амбициозност, в триалога да имаме последователни предложения и ние сме съгласни с тези принципи, но това означава и готовност за компромис. Има, според мен, поне три основни проблема. запазването на риска, например. Тук е необходимо да разчитаме на волята на съвета да стигне до добро и солидно споразумение. Странно е обаче, че ние в Европейския парламент трябва да сме тези, които да излизат с нови и противоречиви идеи, идеи, които изобщо не са предмет до сега на дискусии между 28-те държави членки или пък са били предложени от ЕБО или комисията или който и да било друг. Няма смисъл от такива предложения, няма нужда. Ние имаме глобален стандарт. След това по механизма за надзор. Хубаво е, че ЕОЦКП трябва да има водеща роля. Това е един от компромисите, но в крайна сметка националните компетентни органи трябва да имат последната дума, тъй като все още имат толкова разлики в законодателствата и всякакви други области в държавите членки. На трето място наследените активи, нещо, което е много важно за нас, тъй като то е важно и за пазара. В крайна сметка, ние искаме чрез Съюза на капиталовите пазари да има сигурност на пазарите. но тази сигурност в случая не е гарантирана. Няма да се отворят всички капитали за пазара и няма да се създаде повече заетост, нещо, което е цел на предложението. Така че добре, нека имаме последователно предложение и съгласие по основните принципи в него, но да направим и още нещо, да се откажем от всички тези фантазиорства за рай на земята, нека да се върнем към реалността, към Европейския съюз и тогава ще намерим това, което ни обединява и ще можем да решим проблема бързо и ефикасно заедно с съвета. Благодаря. Благодаря, господин Петър Язек. Благодаря, господин председател. Първо, трябва да повторя, че целта на АОДЕ е да имаме една силна убедителна европейска нормативна уредба за упростените, прозрачни и стандартизирани секюризации. Тази рамка е необходима на банките, за да могат да развържат капитала и да отпускат кредити на бизнеса и гражданите. Това се разбира от само себе си. За това сме представили и множество изменения. По запазването на риска, може би ще трябва да се фокусираме конкретно върху тази област. Въпреки това, предишните оратори се разпростряха по темата достатъчно. а само ще кажа, че запазването на риска трябва да си остане на 5%, за да може да имаме жизнеспособност на тази уредба. Ние, освен това, искаме по-голяма гъвкавост при клаузите за завареното положение. Що се отнася до границите за пътежите, комисията предлага доста ограничителен вариант. Ние бихме искали да се включат и повече видове заеми. За това искаме и границите за падеж да се увеличат до 3, съответно и 6 години. По сертифицирането и сертифицирането на трети страни по-конкретно би трябвало да се предвиди допълнително застраховане, за да се изпълнят критериите за упростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации или ОПСМ. Необходимо е също така при тези секюритизации инициаторите винаги да носят отговорността. И накрая по прозрачността аз съм съгласен с целта, трябва ни повече информация, която да е достъпна на инвеститорите. Но мерките за изпълнение на тази цел е необходимо да бъдат рентабилни и да допринасят за изпълнението на целта. Не бива да натоварваме допълнително надзорните органи. Затова сме предпазливи, що се отнася до предлаганото от докладчика за европейската секюритизация. Ние сме готови за бъдещите разисквания с докладчика и докладчиците в Сянка. Ще бъдем готови преди 10 ноември. Благодаря, господин Вегас. Е, Благодаря ви. По темата се води дискусии месеци наред, но за жалост ние не сме убедени, че секюритизацията има своите предимства. Всъщност така и не разбрахме как чрез тази нова законодателна инициатива ние ще намалим риска при съответните продукти, особено като се има предвид последната финансова криза. това не са продукти, които са опростени или прозрачни. Съвсем не. Освен това, не смятаме, че има проблем с финансирането на реалната економика. Проблемът се крие в липсата на търсене. Търсенето е много ниско заради политиките на строги финансови ограничения а търсенето всъщност е двигателя на възстановяването. Проблемът, както казах, не е инвестирането в реалната економика, а липсата на функционалност на финансовите и фискални системи. Според нас, секюритизацията на дълга означава прочистване на балансите на банките, но това няма да доведе до по-голяма прозрачност на пазара, а до точно обратното. Ето защо ни се струва, че можем да се справим много добре и без секюритизация. Даваме си сметка. Разбира се, че финансирането на реалната економика е важно, тъй като финансовата система е важна. Въпросът обаче е толкова важен, че не бива неговото решение да идва единствено от частния сектор – Е, за това и бих казал, че имаме нужда от обществен контрол върху финансовата система. Това е фактора, който ще доведе до упростяване, прозрачност и финансиране на реалната економика. Е, нашата позиция, както виждате, е различна. Ние се дистанцираме от този дебат, не виждаме смисъл от секюритизацията, това са стъпки по посока на явленията, които доведоха до финансовата криза 2008 година. Ние се движим по посока на дерегулирането. Историята ни показа колко е опасно то. Благодаря ви за зелените. Благодаря, господин председател. Много ми беше приятно да обсъдя темата с останалите докладчици в сянка. Установихме по кои въпроси сме съгласни и по кои не. Утре отново ще разгледаме тези въпроси. В самото начало трябва да кажа, че за зелените притеснението е, че качеството като етикет на ОПС ще се запази но ние не дефинираме конкретен сегмент на пазара, в който инвеститорите да имат по-голямо доверие. В крайна сметка, ние бихме могли да имаме и секюритизации, които не са упростени, прозрачни и стандартизирани. Трябва да видим обаче какво означава тази марка за качество. Ще се спра на опростяването и на запазването на риска. Според нас би трябвало законодателството на второ ниво да даде дефиниция на основните понятия. Освен това, не бива да има конкретен списък на експозициите. При траншовете би трябвало също да се помисли. Секюритизация с 15 транша е по-сложна, отколкото с 3. Един от проблемите при кризата беше трудната оценка на мецаниновите траншове. Това означава, че при повечето траншови продукти доверието много бързо ще спадне, ако настъпи криза. Основното изискване според нас е, че този пазар трябва да остане стабилен и при криза. На второ място трябва да видим дали синтетичните продукти могат да се включат към тези секюритизации. Ако това се направи, те няма как да бъдат разглеждани като опростени и ние не можем да постигнем напредък преди Европейската комисия да си е свърши работата. А по запазването на риска ние имаме предложение, което би могло да обедини групите в парламента сезонните кредити. Ще се спра на тях малко по-късно. Освен това, ние бихме могли да видим защо секюритизираните кредити всъщност оцеляват много добре и без тези мерки. Можем да разгледаме сценариите за максимален, минимален прак на запазването на риска и минималното ниво на сезонните кредити. Принципно минимума и максимума би трябвало да бъде един и същ, а запазването на риска да бъде 5%. При останалите три групи обаче позицията е, че трябва да имаме 20 до 25% запазване на риска, а сезонния риск да е 0%. Много ни е приятно да видим, че в последния вариант на доклада нашия подход е прият с съответните минимални, максимални прагове и запазване на риска на 10%. Ние препоръчваме на останалите докладчици в сянка да следват същия подход. Е... Thank you, Марко Валли. Благодаря, господин председател. Благодаря на изказалите се за заявените позиции, благодаря на докладчиците в сянка. Аз съм съгласен с господин Вегас, що се отнася до обяснението за погрешната от политическа гледна точка посока на това предложение. Според нас, наистина проблемът не е в това, че економиката има нужда от повече пари. Не, трябва да се управлява търсенето. И в това отношение е необходимо да се види как се управлява еврото, как се прави разлика между строгите финансови ограничения и изискванията спрямо еврото под договорите. Но така или иначе, ние искаме да подобрим предложението, като реализираме по-голяма защита за бизнеса и гражданите. Принципно, колегата Сани каза, че не искаме синтетична секюритизация. Според нас има системни рискове, свързани с ОПС при последния възможен кредитор. Затова ние трябва да видим какво може да се направи тук. Важно е изваждането на страните, които не са членки на ЕС от секюритизацията. Ние, както знаете, често обсъждаме в парламента и е, офшорните компании, но така или иначе зряната економика е най-важно да се види какъв е риска от финансова нестабилност ние предлагаме 20% запазване на риска. Ще продължим да работим заедно с докладчика и докладчиците в сянка. Надявам се да стигнем до приемливи компромиси. Скептично сме настроени към предложението, но сме готови да работим заедно с тях. В крайна сметка за нас е важно да се улесни и бизнеса, но като че ли това предложение създава повече проблеми, отколкото да дава решения. А по доклада на господин Салба Бидегаи ние настояваме да се използва единствено и само стандартизирания метод, който обаче да не се прилага при секюритизациите ОПС. Трябва да се забрани и повторната секюритизация и при риска да се запази поне 15% прак, особено при сеньорната секюритизация. При синтетичната секюритизация знаем, че няма как да се запази рамката на ОПС, защото по дефиниция това вече не са опростени продукти. Знаем, че при ОПС, освен това, има и различни категории. Ще трябва прагът за малките и средни предприятия да се вдигне. Освен това, да се види съответствието между тези продукти и реалната економика, тъй като не бихме искали да се преминава към някога финансова игра. Важно е обаче предложението да помага на финансовата индустрия. Парламентът е необходимо същевременно да мисли и за защитата на гражданите, особено що се отнася до системните рискове. Пак ще кажа, важно е да стигнем до компромиси, които са добри за всички. Благодаря. Преминаваме към докладчика в сянка Онас Фернандес. Благодаря, господин председател. На първо място искам да благодаря за работата на Пабло Салба и на останалите докладчици в Сянка. Ние се опитахме наистина да постигнем напредък по нашите позиции. В много от случаите си запазваме позициите. Ако трябва да обобщя точките, по които имаме несъгласие, то сигурно това са четири на брой. На първо място изискванията за ОПС секюритизациите и съответно благоприятното третиране. Мисля, че компромиса, който обсъдихме на последното заседание до голяма степен намалява изискванията в първоначалното предложение на комисията. Моята група за това и преди не беше представя толкова много изменения. Ние бяхме съгласни с предложението на комисията, но сега се правят изменения които в голяма степен намаляват тези първоначални изисквания. Това са най-вече капиталовите изисквания. За това ни се струва, че се стигна до компромис, който е много далеч от нашата позиция. Освен това, за нас е важна дискусията по иерархията, за да можем да изчислим капиталовите изисквания. Тук също сме формулирали изменения, така че кредитните агенции да не замърсят в кавички този процес. Знаем, че системата, която те използват, е нещо различно от изчислението на капиталовите изисквания при ОПС и изобщо при секюритизациите. Ние очакваме официалното предложение на докладчика. Ще видим как може да се подобри интегрирането на вътрешния пазар. Имаме освен това и още един фактор – предложението на комисията въвежда възможността за синтетична секюритизация, която да се третира с предимство. Според моята група, тук трябва да се направи един по-задълбочен анализ и да се види дали синтетичната секюритизация подлежи на подобно третиране. Възможно е комисията да трябва да изготви ново законодателно предложение, от което да стане по-ясно за какви синтетични секюритизации се мисли и как може да се работи с тях. Защото ние стигаме до секюритизации с занижени капиталови изисквания, след това синтетичните и всъщност тези капиталови изисквания доста се променят в крайна сметка. Накрая моята група формулира и множество изменения по основния проблем – капиталовите изисквания, защото според нас този доклад е свързан с доклада на Пол Танк за ОПС. Според нас е необходимо за да има ОПС секюритизации, да се приеме предложението на комисията. Но може да се окаже, че прозрачността не е достатъчна. В този случай ще трябва да променим капиталовите изисквания, за да има достатъчна сигурност на пазара. Нека кажа, че по тези два регламента както и по всички останали финансови регламенти, трябва да претеглим между сигурността и ефикасността. Ние се опитваме наистина да конструираме автомобил, който да може да се движи бързо, но и да бъде достатъчно безопасен. Спомняте си, че ние обсъждахме подобни въпроси и при други финансови регламенти. Благодаря. Thank you, uh, Благодаря, господин Камал. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на Пабло и на другите докладчици в сянка за работата по това досие. Нашите изменения не са е, чак толкова всеобхватни. Като цяло подкрепяме е, докладчика и искаме посоката да остане такава каквато е. Искам обаче да подкрепя казаното от Алде по изменение 149, е, крайния падеж. Да, ние не смятаме, че дължината на съдебните процеси в държавите членки трябва да е основния критерий и когато се приемат разликите между сеньорните траншове и другите видове траншове може да се стигне до изкривяване. На второ място прилагането на вътрешните ставки. Ние имаме едно изменение 147 за създаване на ясни регулаторни стандарти, които уточняват управлението на КРРБ. Е Ние подкрепяме подхода и искаме да подложим голям брой институции на еднакви възможности и на еднакъв надзор. Развиването на стандарти е разумен начин да се постигне всичко това. По отношение на иерархията на методите, които се споменават, има редица изменения в тази връзка. Моята група има сериозни притеснения относно използването на външните рейтинги. Но отново ни харесват някои от коментарите на Алде. Естествено, не винаги подкрепяме Алде. В изменение 138, там където се говори за обезпечените с активи ценни книжа, книжа и подхода на външната оценка от тези институции, които действат разумно. Мисля, че това е едно конструктивно изменение и трябва да се опитаме да постигнем консенсус относно ERBA. По отношение на областите, които не подкрепяме, ние не подкрепяме онези подходи, т.е. Е, не, не, не, не приемаме подхода по силата на който се приема само стандартния подход. Това е контраинтуитивно. Е, Ние подкрепяме изменения 122 и 123 е, към а, член 250 относно имплицитната подкрепа. Ние смятаме, че имплицитната подкрепа трябва да бъде а, съществена част от оценката на риска, но ако тя бъде единствения критерий, няма да, да е добре. Освен това, не подкрепяме премахването на принципа за равнопоставеност и справедливост. Естествено, че трябва да се отчита стойността на пазара, но това не е единственото, което трябва да се вземе предвид. Като цяло искам да благодаря на докладчика и на останалите докладчики докладчици за конструктивността. Благодаря, Михаил Тойрев. Да, благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика Залба, както и на колегата Танк за двете досиета, които са тясно свързани помежду си. Водил съм разговори и с докладчиците, и с докладчиците в Сянка и мисля, че не постигаме съществен напредък вече по отношение на финансирането на реалната економика на Европа и оживяването на пазара на секюритизациите без сътресения, като тези, които преживяхме по време на финансовата криза. Естествено, няма да се спирам тук на детайли. Важни са компромисните текстове. От гледна точка на АОД особено важно е подобрението по отношение на реално економическата стойност. Това е, е, е естествено е, изключително важно, най-вече по отношение на, на лизинга на автомобили и други модели на финансиране на реалната економика, така наречената СТС секюритизация или ОПС, опростена прозрачна истина много важно е, естествено, е, да отпадне е, вътрешната оценка като подход. И е, в случая бих подчертал, че не става дума за това да отпада така наречения есет бек това не бива да се допуска. Трябва да имаме предвид обаче, че и в бъдеще ще срещаме подобни проблеми и трябва да се подсигурим така наречения ните търговски книжа Есетбек не са най-доброто решение, но а, важно е при всички положения ценните книжа да а, секюритизацията да води до а, реално оживяване на пазара и да има принос за реалната економика. Докато тези каскадни модели не бяха най-доброто, както вече имахме възможност да установим. И така много се надявам, че ще постигнем компромис и той ще бъде добър в името на всички политически групи и потребителите и участниците. Господин Виагас има думата. Не? Добре? Зелените, моли. Моли Скот Като. Благодаря, господин председател. Аз имам привилегированата позиция да съм докладчик сянка по тези две досиета. Е, в началото, нека да кажа, че е, ние смятаме, че е, тези упростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации трябва да бъдат предвидени в конкретно законодателство. Това конкретно досие сега е вторично и ние смятаме, че промените към регламента за капиталовите изисквания трябва да са минимални. Намаляването на проденциалните изисквания трябва да бъде доста консервативно, тъй като би довело до пазари, които са по-различни по своя характер. Три конкретни коментара. На първо място ние смятаме, че когато банка инвестира в други ценни книжа, книжа на друга банка, те трябва да, тя трябва да използва по-високо тегло на риска, за да се очите системния риск. На второ място, не виждаме защо трябва да се прави специално изключение за синтетичните секюритизации, дори да става дума за МСП. Приемаме, че в някои части на Европейския съюз някои МСП е, не работят както трябва поради липсата на кредитиране, но това не е общия случай и би било грешка да се ослабят правилата за секюритизация и да се размият е, е, правилата за упростените прозрачни и стандартизирани секюритизации. Е, МСП, които изпитват проблеми, трябва да имат нужна фискална подкрепа и те няма да извлечат полза от е, по-слабите правила за фискална стабилност. И на трето място, по отношение на вътрешните модели за оценката на риска. Банките стигат до различни нива на риска според различните критерии и оценки. Ето защо трябва да се определят характеристиките на продукта, така, защото който да има наистина упростени, прозрачни и стандартизирани секуритизации. Ако наистина има такъв етикет STS, то тогава и теглото, оценката на риска трябва да се прави по стандартен начин. Благодаря, Марко Вали. Всъщност аз вече се изказах, така че е толкова по този въпрос. Няма представители на Европа на нациите и свободите, казва председателя, затова давам думата на двамата докладчици. Първо ще е Пол Танк. Не получих искания за спонтанни изказвания, но имаме време. Силви Голар. Съвсем накратко. Аз се притеснявам относно вижданията в парламента. Знам колко са сложни тези въпроси, знам колко се говори, знам колко изменения има, но ние трябва да направим нещо конкретно. Нека да не забравяме, че хората извън тази сграда очакват парламент наистина да изпълни обещанията си. Нека да не забравяме, че секуритизацията е част от големия проект за Съюза на капиталовите пазари. Аз съм, между другото, против да наричаме всичко съюз. Имаме един съюз и то е Европейския съюз. Когато обаче оповестяваме и то гръмко, че ще има съюз на капиталовите пазари, е, трябва да се отчете и секюритизацията, е, както и проспектите. По някои е, досията, ние не работим както трябва. Буксуваме и тъй като хората очакват от нас, надявам се, че ще можем да дадем своя принос. Докладчиците на АЛДЕ ще дадат всичко от себе си, но не трябва да ставаме заложници на това, което се случва в Великобритания или пък заложници на вътрешни идеологични разделителни линии, защото в крайна сметка всички ще загубим. Благодаря. Някой друг да желая да се изкаже? Няма желаящи. Господин Танк, заповядайте. Благодаря, господин председател. По последния коментар. Да, наистина е много важно да се направи нещо конкретно, не само по това досие. Ние изчакваме приключването на работата и по банковия съюз. Има и други проблемни досиета. Имаше коментар извън микрофон. Благодаря, казва господин Танк можем да обвържем работата по двете досиета. Да, но е, ти си права да се притесняваш. Е, трябва да обвържем работата и да намерим е, пространство за компромис от страна на, на политическите групи. Виждаме, че позицията на колегите показва, че сме готови да работим в конструктивно. Искам да благодаря на Пабло Салба, докладчика по другото досие. Искам да благодаря на другите докладчици в Сянка. А ако нямаме сътрудничество, няма как да постигнем конкретни резултати. Идентифицирахме някои теми, които смятаме, че са важни. И аз очаквам от парламента не само да следва съвета, както каза Мортен, а и да има конкретна собствена позиция, защото темата е изключително важна. Обсъжда се темата в медиите, широката общественост се занимава с нея. Ако не направим нищо, ще останем технократския съюз, който няма подкрепа от хората. Ето защо аз търся цялостна подкрепа. Не е достатъчно да има малко мнозинство. Трябва да изпратим ясен сигнал от парламента, че е, този продукт сега е по-добър, защото сме си научили уроците от миналото. Това е моята цел. Ще отнеме време. Е, трябва всички да проявим конструктивно отношение. Имаме нужда обаче и от последователност. Ако ще правим нещо, то трябва да може да се прилага на практика. Аз съм напълно съгласен с Отмар, е, че трябва да се обсъди въпроса за запазването на риска. Имаме 20-25%. Е, е, Просто отговор не може да бъде 15% и толкова. Аз искам да приканя всички политически групи. Ако искате да направим нещо, то трябва да дадете добри идеи за това как да гарантираме, че притесненията от двете страни на политическия спектър се отчитат, защото до сега проявявахме конструктивно отношение, но трябва да продължим в същия дух. Имаме нужда от едно последователно предложение от цялостен компромис. Благодаря. Благодаря, господин Залба. Благодаря съвсем накратко. Много въпроси все още не са намерили своето решение. Мисля, че работим добре, стремим се към компромис. Много от притесненията са общи, например за синтетичната секюритизация. Е, всички сме съгласни, че малките и средните предприятия са ключови. Съгласни сме освен това, каква е ролята на синтетичната секюритизация. И мисля, че и по двата въпроса можем да стигнем до компромис. Можем да поговорим и за иерархията на подходите. Всички се притесняваме относно ролята на агенциите за кредитен рейтинг. Имаме конкретно предложение в тази връзка. Мисля, че можем да се споразумеем. И накрая, аз съм съгласен, че общественото мнение е важно и хората ни гледат, но трябва да споменем, че става дума за много техническо досие и не трябва да объркваме хората. Точно обратното, ние трябва да им дадем една сигурност. Е, даването на сигурност означава да, да обясним а, на хората, че е, става дума за онези, които пострадаха и загубиха по време на кризата. Трябва да обясним, че имаме нужда от секюритизацията, за да подобрим финансирането на МСП, защото МСП са тези, които генерират растежа и работните места. Не можем просто да приемаме, че е, обществеността трябва да разбира абсолютно всичко, за, за което е, говорим. Ние трябва да дадем конкретни решения, но не трябва да очакваме от всеки един човек да разбира тези толкова технически досият. Ние затова сме тук, за да намерим решение. Не трябва да объркваме хората, както вече казах. Благодаря за думата. Благодаря, казва председателя. Темата обсъдихме надълго и на широко. Нека да подчертая, че има въпроси, по които имаме сериозни различия, особено по един конкретен въпрос – Нека да не подценяваме факта, че тук има много различни важни теми, но мисля, че можем да хвърлим мост между различните позиции и докладчиците показват желание да се намери компромис. Работим, остава ни месец до гласуването. Надявам се, че този месец ще бъде използван както трябва, че ще се водят разговори, ще има стремеж към постигане на компромис, към голямо мнозинство, защото това е изключително важна, съществена политическа инициатива и ние трябва да дадем своя принос към законодателната процедура, за да може да започнат и тристранните диалози. Сега е време за работа. Твърде рано е да се преценява дали ще има успех или не. В момента тече усилена работа. Нека да караме в същия дух. Желая успех на екип от преговарящи и сигурен съм, че всички политически групи ще се опитат да допринесат за това досие, защото знаем, че темата е изключително важна и предложението е изключително важно. Благодаря на всички. Нека да преминем към следващата точка. Разглеждането на измененията по доклада наречен Европейски семестър за координация на економическите политики и изпълнение на приоритетите за 2016 година. Докладчик е Алфред Санд. Имате думата. Благодаря, господин председател. Нека в началото да благодаря на докладчиците в Сянка, на хората от административния персонал, на сътрудниците, които се свързаха с мен. Мисля, че има много положителни елементи от доклада. Аз нося отговорно за това, което съм написал. В доклада се говори за конкретните препоръки по държави е, предложени от комисията в е, светлината на годишния преглед на растежа. Е, миналата година се въведоха тези препоръки и целта беше в крайна сметка да се обърне внимание на това, което често се пренебрегва. Имаме изменения, имаме компромиси и целта е да говорим най-вече за инвестициите като си има предвид, че имаме над 330 изменения. трябва да кажа, че основната цел малко се поразми. Надявам се не твърде много. има някои съществени елементи в измененията, добри предложения има важни аспекти, свързани с развитието на периферните райони. Конкретните препоръки по държави са много важни, за да се справим с предизвикателствата, пред които са изправени а, някои от държавите в Европейския съюз, някои райони. Господин Франсуа Деларуа, говерньора на Централната банка на Франция, на една презентация, свързана с задлъжнялостта е, проблем, който засяга не само Европа, но и Америка. Е, той говори за това, че причините за задлъжнялостта не са особено добре познати. Е, и проблема с липсата на инвестиции води до там, че няма кой знае какъв растеж. Ето защо ние трябва да говорим за това какво да направим, за да подобрим положението уникалния валутен механизъм в еврозоната може да обясни от една страна защо не се инвестира. Има критици, които смятат, че кейнзианския подход за насърчаването на инвестиции няма да проработи. Инвестициите наистина са на много ниско ниво. Еврото и еврозоната е, също не са в цветущо положение. Е, между другото, дори да имаше инвестиции такива, каквито имахме в миналото, едва ли можем да говорим, че еврозоната ще, ще да функционира на оптимално ниво. Е, всички политически групи би трябвало да се, глас... се съгласят, че основната ни цел е да търсим инвестиции, независимо дали са частни, публични или комбинация от двете. Е, има инициативи е, в това отношение, макар че не всички са достатъчно ефикасни. Трябва да споменем естествено и приемането на препоръките от страна на съответните държави. Много често изпълнението на препоръките не е на добро ниво. Има внесени изменения, които показват, че трябва да се позамислим тук. Има разнобой между подхода на комисията относно тези препоръки и подхода в държавите членки, в техните столици. Става дума все пак за парламентарни демокрации и много често тези препоръки могат е, да се разглеждат само като факултативни е, препоръки, които подкопават националния интерес. Е, много често тези препоръки се използват от опозицията, за да се напада управляващата партия. Подобен подход не е устойчив. Трябва да признаем, че тези препоръки естествено зависят и от местните власти. И това трябва да се вземе предвид и аз го взех предвид, когато изготвях текста. Моят текст отчита ролята на местните и регионалните власти по отношение на препоръките по държави. По-голямото участие на регионално ниво ще доведе и до повече приемане от страна на, на, на други актьори на тези препоръки. Знаете, че очакваме от националните столици да изпълнят изискванията на европейския семестър. Благодаря, господин Фербер. Да, благодаря ви. Благодаря на докладчика, благодаря и на колегите, с които работихме заедно в рамките на много така, консултативни кръга. Е, водихме преговорите относно економическата посока е, в Европейския съюз. Очевидно политическите групи имат различни представи за правилната посока, но това е част от конкуренцията. И така, моделът според нас е записан в договора за функционирането. Този модел е ясен, социална, пазарна економика. Не бива да забравяме е, написаното в договора. Не бива да се е, допускат е, злоупотреби. Не бива е, да критикуваме единствено другите и също времено да очакваме единствено похвали, когато и ние вършим същото, което се критикува при другите. И така, е, важното е при всички положения да се откриват е, своевременно е, грешките или грешните тенденции и държавите членки да действат заедно, за да могат да насочат кораба в правилната посока. Те го правят това вече от години. Ние на европейско равнище е, и в рамките на Европейския парламент е, се опитваме също да включим колкото е възможно повече допълнителни аспекти и теми, а те понякога нямат нищо общо в крайна сметка с е, същността и с целта. Политика по отношение на растежа, структурна реформа, заетост, неща, които са абсолютно свързани. Е, инвестиции, е, насърчаване е, на инвестициите както в публичния, обществения, така и в частния сектор. И така в това отношение ние очакваме много повече от комисията. Очакваме създаването на така добра, благоприятстваща инвестициите е, среда и то в дългосрочен аспект, но очевидно и тук е, не можем е, е, все още да се споразумеем е, с комисията как точно ще се постигне това. И естествено по отношение на държавите членки е, трябва да посочим, че все още има проблеми при изпълнението, при прилагането на е, всичко това, е, което е, вече е договорено, 160 нарушенията по отношение на пакта за растеж и заетост и ние виждаме, че все още няма, така да се каже, ефективно наложени санкции. Явно има поле за действие. Да, препоръките, специфичните за страните препоръки, естествено са нещо, по което ще продължим да работим. И така, благодаря много на а, докладчика в рамките на своите възможности. Той а, и на възможностите, които са му дадени. Той е засегнал всички тези въпроси. Ние двамата сме от една политическа група, така че между нас няма различия. Важното е конвергентността, сближаването да не се разглежда като един вид е, е, опит да нивелираш и уеднаквяваш. Не, е, това е по-скоро, така да се каже, мерилото за постигнатото отделните държави членки. Благодаря за това, че в крайна сметка успяхме да се обединим около компромисните текстове. Естествено, всичко това ни костваше доста време, но независимо от а, е, а, е, времето, което бе необходимо, е важно, а, е, че има резултат. Компромисите са вече на масата и а, аз мятам, че по този начин бяха включени приоритетите за е, преобладаващата част от колегите и политическите групи и че ние ще можем днес да ги гласуваме. Благодаря. Колегата е, Ставати. Ich habe ja... Äh, да. Имам известни съмнения, които от името на моята политическа група ЕКАРЕ вече са представени на няколко пъти. 160 са нарушенията срещу пакта за стабилност и растеж. И заето са говори господин Фебер за тези 160 е, нарушения, но да, тук има все пак доста различия в тълкуването между отделните политически групи. Естествено, че не всички са съгласни с него. Важни са мерките на държавите членки, важни са тези специфични за страните мерки и препоръки. Важно е, естествено, да се върви в една посока, в една така, голяма, генерална, обща посока, в противен случай нещата просто ще се разпаднат. Ние знаем от нашето минало, че когато всяка държава е член потегли в различна посока, нещата не се получават. В някои случаи, да кажем за Германия, еврото се обесценява, а пък за други страни се надценява. Е, е, или за Германия се подценява. Да, добре, е, само че ние би трябвало да намерим, така да се каже, златната среда. Докладчикът говори за това, че чрез определени мерки ще може да се намери единен път Политическата група на ЕКР смята, че до този момент обаче пътят по който държавите членки са вървяли не е успешен и че това не е довело до никакви резултати. Тоест, държавите членки ще се опитат в такъв случай просто да се отклонят от е, е, този досегашен път. И така, е, в крайна сметка, някои ще се откажат от економиите, от този път, който Европейския съюз и госпожа Меркел предлагат. Други обаче ще се опитат по някакъв начин да помежду си да се споразумеят. Ние не желаем едно такова разделение. Не. Ние поставяме следното искане. Държавите, които не могат да се справят с този непрекъснат курс към економии, да имат възможност да се отклоняват от време на време от общия курс, там където това е потребно, където е необходимо. Просто да се простим с догмите и съответно да насочим нашата политика по един малко по-диференциран начин, отколкото до сега. В някои случаи, макар и временно, трябва да се допуска излизане на дадена държава, член от Европейския съюз, за да може тя в международен план да се стабилизира ето Международния валутен фонд в крайна сметка предлагаше и определени мерки в тази посока за Гърция. Излизане с цел стабилизация и след това вече да се помисли след известно време как ще се действа. Ето това са различните модели, е, това са различните бизнес е, структури, които могат да се следват. При всички положения, според ЕКАРЕ, този път, по който се върви до този момент, който не постиг, не допуска никакви отклонения, не допуска някакво по-различно решение за определени държави членки, макар и за ограничен период от време, е погрешен. Важно е да се ориентираме по реалността, да не е, затваряме очи пред нея и а, да си дадем сметка, че има държави членки, които много страдат в момента, точно защото се опитват някакси да влязат в крачка с общия път, а е по-хубаво, може би, да излязат. Благодаря. От името на ОД, господин Тойрар. Аз не съм докладчик в сянка, но от името на либералите ще посоча, че Създаването на един общ паричен съюз в а именно така, на основата на еврозоната, естествено е, е един модел, който предлага много предимства който ще помогне е, да се преборим по, по-добре с нестабилността. Естествено, че до този момент е имало е, така, спадове, е, имало е обесценяване, имало е в резултат на е, финансовата криза и раз скъсване е, в е, веригата на стоеността, но са необходими е, действия и усилия от страна на Европейския съюз и на държавите членки, за да се върви по един общ път, економически и паричен път. Да, професор Штабати в този смисъл е прав, че в е, Европейския съюз не съществуват в момента, така да се каже, еднакви виждания по отношение на пътя, по който ще се върви, на политиката, която ще се следва. Да, от една страна някои държат на проблема, свързан с излишъка е, в бюджетите, а другите е, смятат, че, така да скажа повече е, държавна намеса е уместна, че трябва да се съкръщават тези излишъци в бюджета и са склонни, е, така да се каже, да не спазват е, правилата, които са общи за всички. Ние виждаме в това отношение голям проблем като либерали. Ние смятаме, че трябва да се постигне е, стабилност по отношение на фискалната политика и това е изключително важно за пазара технологията, иновациите, това са неща, които се пренебрегват. Трябва да поговорим за това как ще насърчим и технологии и иновации. Как ще можем е, в крайна сметка е, да е, постигнем раздвижване е, и повече динамика нагоре е, по отношение на е, заплащането на труда, има страни на периферията, които действително в момента все още не могат да се справят с ниските доходи, с ниското трудово възнаграждение и съответно стандарта на живота. Всички тези проблеми естествено се подценяват. Така че пакта за стабилност и растеж трябва да се изпълни с живот в интерес на всички участници. Но те би трябвало доброволно да се така да се каже, и по своя воля да се придържат към правилата, заложени в пакта. В този смисъл благодаря на нашия докладчик. А също още веднъж за работата и в групата на докладчиците в Сянка. Господин Вегас от името на Обединената левица. Благодаря. Ви ще говоря от името на Панома, която в момента е член на делегация и на посещение в Китай. Неолибералната политика не може да реши проблемите. Кризата все още не е отминала, все още има много мизерия, много бедност, много нископлатени работници, които непрекъснато обедняват в резултат на стагнацията и на намаляването на трудовото възнаграждение. И така тук се прави опит да се е, е наложат економии на някои е, държави членки и също времено се намаляват средствата по линия на кохезионните фондове. Е, плащанията, да кажем, за Испания и за Португалия е, са под въпрос. Въпросът е, е защо все още целите е, в рамките на тази политика на економии и рестрикции не са постигнати. Е, е, става дума най-вече за е, Испания и Португалия, но и за други държави членки. Е, очевидно тук се стагматизират определени държави членки. Очевидно тук просто се издавателства над данакоплаците. Да и се принуждават националните правителства в отделни държави членки да налагат неблагоприятни условия на пазара на труда. И така, въвеждат се различни правила, които просто се налагат на, държави, на определени държави членки. Същевременно економическото е, управление би трябвало да се демократизира, да е, говори се непрекъснато за повече участие на е, парламента в е, управлението на економиката. Е, говори се за това прекрасно понятие, се споменава много често за ownership, е, за собственост. Е, но, в крайна сметка, хората на труда би трябвало сами да решават каква трябва да бъде тяхната политика и това е от компетенциите на държавите членки. Господин Ортасон, да, благодаря ви. Благодаря за това, че насочихте вниманието към необходимостта от повече инвестиции докладчика също го е направил. Естествено, инвестиции и в човешки капитал, и в технологии, и в изследвания, в наука, в обучение и образование. Това, повтаряме от години, би трябвало да не жалим сили, когато става дума за насърчаване на инвестициите. Да, стандартите по отношение на условията на труд, на трудовото възнаграждение, Инак рискуваме да изпадаме все повече в бедност, определени групи от населението да се разширява, така да се каже, спектъра на мизерията и естествено Разбирам, че при е, крайното споразумение е, все още е, не откриваме е, един е, по-добре балансиран политически микс, е, който ние предлагаме непрекъснато, обаче е, явно не е постигнато съгласие. Е, още в началото е, имаше предложение на Европа на нациите за целта по отношение на данъците на, и данъчното облагане на трудовите възнаграждения. Аз смятам, че по този въпрос трудно ще се разберем и ще има разделно гласуване по тази причина. Така че ще предложим тук да се гласува разделно е, говорим го вече от 6 месеца. Марко Вали. Благодаря. Благодаря и на докладчика е, за ангажимента и усилията. Това е важна тема, не само защото обсъждаме препоръките, но изобщо Виждаме, че правителствата, съвета, еврозоната са на разнородни мнения и е, е важно как да осъществим напредък, а не допълнително да осложняваме Както е обичайно в предложението, няма категорична критика е, спрямо предложенията на Комисията за финансови ограничения, частни инвестиции, намаляване на транспорта. Всъщност всички тези предложения не само, че не решиха кризата, а напротив, те я изостриха. Освен това виждаме какво се случва на избори, как се проявяват тенденции за основни идеологически промени. За всичко това трябва да виним погрешните политики. Но не бива те просто да се приемат, би трябвало да има критика. Също така трябва много по-внимателно да се види кои са проблемите в паричния съюз, защото е ясно, че има дисбаланси. И до голяма степен причина за економическия дисбаланс е тази единна валута. Жалко е, че няма достатъчно критики, защото тези дисбаланси са много съществени. Има излишък в Германия и Холандия. Комисията наистина наказва тези страни, които са по-слаби и са по-уязвими би трябвало обаче Европейският парламент да покаже, че е достатъчно силен, за да обсъжда тези въпроси и да сочи истинските проблеми. Едината валута и тези дисбаланси, които водят до излишъци в определени държави членки. Да не говорим за социалната криза – така че отново ще кажа, това е една пропусната възможност за парламента да осъществи промени и да говори реално за проблемите на паричния економически съюз. Ние защитаваме неизменно еврото, но би трябвало да си дадем сметка, че еврото е проблема, а не решението на всички останали проблеми. И въпреки кризата продължават тези идеи, които са някакви безсмислени компромиси и ще доведат единствено до неконтролирано сриване на еврото, докато ние бихме искали да има контролиран разпад или някаква ефективна рамка, която да позволява излизане от еврото. Би трябвало страните в криза да могат да излязат от еврото, когато си дадат сметка, че политиките им са погрешни. Не може 19 различни държави членки с различни нужди и нива на инфлация да бъдат обединени във валутата си. не може да има оптимални нива, следователно целият проект се оказва особено спорен. Би трябвало да се намерят решения преди да се тръгне към екстремизма. Необходимо е да помислим как може да се излезе от еврото, а не да настояваме да продължаваме с тези погрешни решения. Благодаря. Благодаря. се не иска думата. Следователно се връщаме на докладчика. Благодаря, господин председател. Ще взема под внимание изказванията на всички колеги, работили с нас по доклада. Трябва да кажа, че до сега чух множество аргументи, които от теоретична гледна точка са издържани, особено тези за критиките на еврозоната. Но целта на нашия доклад не беше да се връщаме към началото. Ние искахме просто да разгледаме докладите и препоръките по страни, да дадем своите идеи в контекста на всяка измината година. Ако разглеждаме препоръките от гледна точка на инвестициите, те са смислени, тъй като много от проблемите ни проистичат от инвестиционния дълг, нещо, което вече се спомена. И инвестиционният дълг е факт не само в еврозоната, изобщо в капиталистическите економики. Ако ми кажете, че е, САЩ попада в същата категория като подоптимален участник, аз няма да се съглася. Необходими са ни повече инвестиции в еврозоната, да се види всяка година как се организират и публичните и частните инвестиции. Това ще подобри жизнения стандарт и е, социалните показатели и на еврозоната и на целия ЕС. Точно от тази гледна точка сме работили и върху представените днес компромиси. Разбира се, ние не се занимахме с изначалните принципи на еврозоната. Съобразихме се с мандата за този доклад да се направят препоръки за политики, които да подобрят съществуващата ситуация. Това е духа и на представените изменения. Благодаря. Много благодаря. Бих искал да благодаря на докладчика, на всички докладчици в Сянка. Благодаря и за разумните компромиси. Ние ще гласуваме по тях този следобед. С това приключваме сутрешната част от заседанието си. Много ви благодаря.